Здравейте, дами и господа. 15 часа и 12 минути, е малко късно започваме днешното заседание. Но ако няма възражения, приемаме, че дневният ред се одобрява. По втора точка имам няколко съобщения този следобед на 8 октомври Координаторите на комисията одобриха писмо, което да се представи на председателя след изслушването на Жозеп Борел, кандидат за върховен представител и заместник-председател на комисията. Също така трябва да ви кажа, че що се отнася до кандидат комисаря за разширяването, все още нямаме определена дата – По изключение е възможно одобряването на новата комисия да се отложи до 1 декември, тъй като очакваме предложения за трите отхвърлени кандидатури. След окончателното одобрение и представянето на новите кандидатури, ние ще организираме изслушвания в парламента. Сряда в 3 часа председателския съвет – ще проведе заседание по отношение на изслушванията на кандидат-комисарите. Аз съм помолил секретарията да бъдем уведомени веднага, щом има новини. Трета точка заседание на координаторите съгласно член 2 от нашия правилник Проведохме заседание на координаторите на 13 септември. Може да намерите документите от заседанието на нашата веб страница и като протокол към днешното заседание. Четвърта точка, всъщност четвърта, пета и шеста точка ще бъдат разгледани заедно, тъй като ние трябва да разгледаме становището на нашата комисия по сключването на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам. Становището е съставено от комисия ДРА, но също така имаме становище и на нашата комисия. Колегата Визелер Лима ще ни представи краткия работен документ по бъдещото търговско споразумение. Също така споразумението за защита на инвестициите. Заповядай, Изабел. Но вие имате процедурен въпрос. Заповядайте. Господин председател, благодаря, че позволихте да се изпълни правилника. Това е първото заседание на нашата комисия. Това е Европейски парламент. Ние трябва да говорим е, за Турция, на която даваме милиони до евро и която се готви да нахлуе в Сирия. Хиляди кюрди е, бягат, трябва да се избегне касапницата. Необходимо е да си дадем сметка. Не може да работим все едно, че нищо не се случва. Трябва да имаме ясна заклеймяваща позиция, защото ние сме комисия по външни работи в Европейския парламент. Европейските граждани не биха ни разбрали, ако ние обсъждаме проблеми, които не отговарят на актуалността. Турция е член на НАТО, тя е страна агресор. Ако нашата комисия не се произнесе, това би било абсолютно неразбираемо. Благодаря ви. Първо, имайте предвид, че не може да се каже, че е, се правим, че нищо не се случва. Аз разговарях с кабинета на госпожа Могерини, която е днес в Люксембург на срещата на външните министри. Помолих я веднага, щом се стигне до резултат след заседанието на външните министри в Люксембург, да бъда уведомен за него. Възможно е това да се случи в хода на нашето заседание. Също така ние смятаме да поканим някой от СВД. Искахме да го направим още днес, но след като заседанието на външните министри е в Люксембург, това нямаше да е удачната дата. Знам, че колегите събират подписи за изпращане на писма. Веднага, щом получа информация от върховния представител, ще ви уведомя и със сигурност точката ще бъде разгледана на едно от следващите ни заседания. Просто днес нашето заседание върви паралелно с това на външните министри, което тече в момента. Знам, че нашият украински гост, например, е още в Люксембург. Но предполагам, че с външните министри на Македония или Украина също можем да разговаряме. Добре, друг процедурен въпрос. Нещо ново като начин на работа в нашата комисия. Говори се извън микрофон. Много бързо стигнахме до точка трета. По време на заседанието на координаторите бяха разпределени три доклада за близкото съседство и за позицията по присъединяването. Три доклада разделени само между две групи. Нито ЕКР, нито ГУЕ, нито ИД получиха доклад. Аз ви изпратих съобщение. Ще изпратя същото съобщение на председателя. Така ли? Аз съм получил този имейл. Мисля, че вече съм съставил и вариант за отговор. Не знам дали този отговор е изпратен на групата ИД. Казват ми, че моят отговор вече е изпратен. Това е германската ефективност но се надявам след германската ефективност да имаме френска, френско равенство за всички групи. Мога да ви уверя, че това е решение взето от всички политически групи. Знаете, че групите разговарят помежду си. Разбирам обаче вашата тревога. Ще получите и писмен отговор. Може да си проверите имейла още сега. Уверяват ме, че имейл е изпратен. Колега Мариани, предлагам на следващото заседание на координаторите да повдигнете отново този въпрос. Има ли други процедурни въпроси? Не. Добре, преминаваме към четвърта точка. Изабел Визелер Лима. Господин председател, преди да се обърна към колегите, за да говоря по споразумението, нека кажа, че наистина в днешния ден не можем да продължаваме с обичайната си работа. За каквото и да говорим, трябва да имаме предвид какво се случва в Сирия. Уважаеми колеги, искам да представя тези три проектостановища по е, споразумението за свободна търговия и за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам. И трите споразумения са важен етап в отношенията между ЕС и Виетнам. Има ясна връзка между партньорство, споразумението за партньорство и сътрудничество с Виетнам и споразумението за свободна търговия. И двете страни се задължават да зачитат правата на човека. Не бива да се забравя тези споразумения за свободна търговия или ССТ са също така и модел за сходни бъдещи споразумения с страни с зараждащи се економики. Виетнам е важен партньор на Европейския съюз и в контекста на АСЕАН преговорите по измененията на климата, устойчивото развитие, економическия и социален напредък и борбата с тероризма. Виетнам проведе важни реформи, свързани с трудовите права, устойчивото развитие. Виетнам е ратифицирала и различни конвенции – Същевременно има някои притеснения за човешките права и най-вече изпълнението на смъртното наказание, макар че Виетнам е наложил мораториум. Ние имаме глава за устойчивото развитие и търговията в това ССТ. Необходимо е редовно да се прави оценка. Член 13 на ССТ определя подход, който се основава на споделените ценности. Обедена съм, че има установен механизъм за разрешаване на споровете, включително и по член 13 за устойчивото развитие. Имаме и комисията по търговия и устойчиво развитие. Ако спорът не се разреши, механизмът позволява да се свика независима група от експерти. По всички горе изложени причини, мога да кажа, че споразумението ни дава достатъчно лостове, за да следим за зачитането на правата на човека. Нека всички канали за комуникация останат отворени. Има как да споделим своите тревоги за човешките права. По отношение на защитата на инвестициите и многостранния подход. Знаем, че една от целите – е да се заздравят връзките между Европейския съюз и Виетнам в контекста на устойчивото развитие. Трябва да има висока степен на защита на околната среда и трудовите права. Що се отнася до защитата на правата на човека, искам да подчертая колко е важен член 35 в Споразумението за партньорство и сътрудничество с Виетнам. Съгласно този член, страните ще си сътрудничат в затвърждаването на правата на човека и в изпълнението на международни инструменти по правата на човека, по които те са страна. Този инструмент има голям потенциал да насърчава върховенство на закона, устойчиво развитие и зачитане на правата на човека. Също така може да се използва за създаване на мир и стабилност в региона. Затова мисля, че ние трябва да дадем своето одобрение. Разбира се, ще представя и някои допълнителни изменения по споразумението за защита на инвестициите. Очаквам вашите коментари. И също така ползотворна работа заедно в бъдеще. Благодаря ти, Изабел. Имаме няколко минути на разположение преди да дойде македонския външен министр. Господин Коцолино, заповядайте. Благодаря. Ще се изкажа от името на колегата Хулсман, който е докладчик в сянка по този много важен доклад. Както вече бе изтъкнато, ще внесе много изменения, за да наблегнем върху многобройните нарушения на правата на човека в страната. Прилагат се сплашване, методи като сплашване, задържане също така на правозащитници, на правата на човека и социалните права и след влизането в сила на споразумението. Не се набляга достатъчно върху главата за търговията и устойчивото развитие трябва да изискаме от институциите по-силен механизъм за мониторинг. Трябва постоянно да се прави оценка на положението в страната, както и на положението на политическите затворници. Ратифицирането също така на множество международни споразумения също трябва да се използва като средство за въздействие. Освен това, Възнамеряваме в групата на социалистите да внесем изменения по всички тези точки. Надяваме се, че ще можем да намерим и възможност за взаимодействие с докладчицата. Благодаря ви, скъпи колега. Speakers, Mr. for the ECR. От името на ЕКРЕ. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на госпожа Изабел Визелер Лима. Тя всъщност определя най-важното, е именно тревогите във връзка с правата на човека. Това е страна, в която комунистическата партия е всемогъща. От 1994 година насам не са провеждани свободни избори, няма свобода на словото, на вероисповеданието или на медиите. Християните се възприемат като някакви опасни аутсайдери. Те са в изолация, това е реалността във Виетнам 2019 година. Според нас би трябвало да се направи повече и е необходимо да бъдем доста по-категорични. Споразумението за свободна търговия въвежда диалог по правата на човека и това е добре. Но въпросът е дали е достатъчно. Едва ли е достатъчно само да се разговаря за правата на човека. Не трябва ли такива споразумения за свободна търговия да имат задължителни клаузи по опазването на човешките права? Благодаря, Михаил Гарлер. Заповядайте. Ähm, Благодаря. Става дума за споразумение за свободна търговия и за споразумение за защита на инвестициите. Това са две споразумения, които логично вървят ръка за ръка. Ако принципно ни се зададе въпросът дали чрез тези споразумения ще допринесем за промени в страната в посока към повече демокрация, то отговорът е не. Споразумението за свободна търговия няма да сложи край на еднопартийното управление в страната няма да доведе и до подобренията, които би ни се искало да се постигнат по отношение на демокрацията и правата на човек. Но ако не изключим това споразумение, то имаме ли в такъв случай повече възможности за въздействие? И на този въпрос отговорът е не. Споразумението за нас е допълнителен източник на основания за предявяване на претенции по отношение на правата на човека, правата на работниците и опазването на околната среда. Имаме много повече възможности в тези области, ако се сключи споразумението. Разбира се, положението няма да е възможно най-доброто още от самото начало, но 6 от 8-те конвенции на МОД вече са приети и ратифицирани. И това е нещо, на което можем да се позовем в рамките на предстоящия диалог, включително и в рамките на диалога за правата на човека. Освен това, се предвиждат и амбициозни реформи в областта на опазването на околната среда. Всичко това ме навежда на мисълта, че когато обмисляме въпроса за това дали да сключим това споразумение или не, то би следвало да сме наясно, че е по-добре то да бъде сключено, отколкото да се откажем от него. За това моля и за вашата подкрепа. Благодаря, госпожа Лазо. Благодаря. Аз съм съгласна с Михаил Галер. Всички знаем какво е политическото положение в Виетнам. Тук няма нищо ново. Новото е нашата възможност като Европейски съюз да наложим своите ценности в устойчивото развитие и правата на човека, например. Не можем да загърбим подписването на споразумение с Виетнам, защото иначе Виетнам ще си избере други партньори. Въпросът е дали можем да изпълним това споразумение в неговата цялост – включително и клаузите за суспендиране. Тук имам все още някои въпроси, тъй като понякога има добри намерения при съставянето на споразумения, но не е достатъчно инструменти заложени в тях. Ние сме най-привлекателното търговско сдружение в Европа, бихме могли да изнесем и своите ценности. Но от друга страна, не би трябвало да парафираме споразумението и да позволим след това Виетнам да сключва партньорства с страни, които не зачитат правата на човек. Благодаря ви. От името на ИД, господин Ривие Оливиер. Благодаря, господин председател. Виетнам може да се използва и като платформа за износ на китайски продукти – Сключването на такова споразумение ще позволи на Китай да изнася без никакви пречки към Европейския съюз. Но бих искал да се върна на нещо, което беше подчертано, а именно недостига, що се отнесе до правата на човека в Виетнам и правата на свобода на вероисповеданието. По-настоящем християните са тези, които най-много страдат от вьетнамския режим. Мога да ви напомня за един от ръководителите на католическата църква във Виетнам, който е един от най- с най-дълъг стаж с тези проблеми във Виетнам. Но когато сключваме това споразумение, трябва да мислим и за религиозните свободи. Благодаря. Не виждам други желаящи, Изабел. Заповядайте за заключение. Бих искала да благодаря на всички изказали се. Споразумението е подписано, така че инструментите на наше разположение са много ограничени. Разбира се, ние ще се опитаме да постигнем максималното, но не забравяйте, че споразумението е подписано и ако сега го поставим под въпрос, неговото подписване ще се отложи за неопределено време. Така че благодаря за вашите изказвания. Ще работя с всички, които имат желание да постигнем напредък по становището. Благодаря ви. Благодаря ви. Уведомяват ме, че представител на ГД търговия и на СВД също биха искали да взема думата, може би. Mr. Daly first. Uh, Mr. Daly first. Okay, please, Mr. Daly. Господин Дейли е първи. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за отправената покана да, да се включим в тези интересни разисквания. Отношенията между ЕС, и Виетнам непрекъснато се подобряват през последните години и това е видно от вече проведените преговори по различни споразумения и спогодби, в това число тези, които са на дневен ред днес. Идната седмица върховният представител ще подпише с Виетнам рамково споразумение за участие, което ще даде възможност на Виетнам да се включи със свой принос в някои от задачите, които изпълнява Европейския съюз в областта на отбраната и сигурността за напред. Което е все свидетелство за напредъка на нашите отношения, както двустранни, така и отношенията ни с региона. Виетнам играе решаваща роля в АСЕАН. Следващата година ще поеме председателския мандат е, на това регионално обединение. Е, е, и все пак нещата не са съвсем безоблачни. Има известни напрежения, известни противоречия във Виетнам между по-непредубедените, либерално настроени сили и по-консервативните, по-твърдолинейните, както в изпълнителната власт, така и в управляващата партия. И това има своето влияние е, върху хода на преговорите. Но пък е, напредъка на, на тези преговори, изключването на такива споразумения с погодби, укрепа позициите на реформаторите. На тези, които са в подкрепа на един по-напредничев, по-отворен Виетнам. И, и съответно за нас е, <clears throat> този процес представя възможност е, да разпространяваме своите ценности, да оказваме положително влияние върху Виетнам. Има проблеми. <clears throat> Разбира се, е, правата на човека е една е, обширна такава проблемна област, изобилстваща от, от проблеми. Води се диалог за правата на човека рамките на който можем да повдигаме въпроси пред правителството, въпроси, които в противен случай то не, не би проявило какъвто и да било интерес да, да разиска. Има различни възможности, раз, различни инструменти за упражняване на, на, на влияние. Е, Бях споменати конвенциите на МОД, чиято ратификация определено бе подпомогната от преговорите за търговски споразумения с Виетнам и за инвестиционно споразумение. И толкова по-добре, когато те бъдат задействани. Този напредък обаче поражда също своите противоречия е, и напрежения, доколкото економиката се разтваря за, за останалата част от света, е, е, появяват се социални напрежения. От тук въпроса за интернет, за социалните мрежи, за свободата на словото и заразяване на мнение става все по-актуален, колкото и нов, непознат да е той за Виетнам. И, и ние се надяваме <coughs> в рамките на, на, на диалога, на, на контактите с Виетнам да, да упражняваме все така и за напред положително влияние. Благодаря господин Берт сега от Генерална дирекция търговия на Европейската комисия да каже няколко думи. Е, междувременно а, а, нашият гост от Северна Македония е тук. Приветствам го. Благодаря, господин председател. Двете споразумения се подписаха в началото на месец юни. Те са жалон в трайните ни отношения с Виетнам. Европейските граждани и, и търговски субекти ще имат възможността да се възползват от достъп до повече от 500 пазар в АСЕАН. И от двете страни ще, ще има изгода. И по линия на, на стокообмена, и, и по линия на, на производството, и на, на заетостта. Виетнам лека по лека се превръща в втори по големина наш външно-търговски партньор след Сингапур, пред Малайзия в тази част от света. И оценката на въздействието, което бе поръчана от комисията, сочи, че е, двустранната търговия, двустранният стокообмен ще порасне значително с премахването на е, бариерите е, по оценки с до 30% от нас към Виетнам, от Виетнам към Европейския съюз 21%. А има и по дългосрочен положителен ефект за нас, за Европейския съюз, по линия на засилването на контактите с АСЕАН. След Сингапур е, е, договореностите с Виетнам са втори по рода си в е, Юго-Источна Азия и оттам ще се да, трасира пътя към по-нататъчни спогодби. А, всичко това а, се съпътства от а, договореност с а, юридическа сила, защита на на правата на човека, както в преамбюла на споразумението, така и в главата за търговията и устойчивото развитие. Там Виетнам поема ангажимента да, да се съобразява с основните стандарти е, в е, трудовоправните отношения, конвенциите на Международна търговска организация, въпросите за корпоративната социална отговорност, екологосъобразното опозотворяване на природните блага, борбата с изменението на климата и така нататък. В това число, разбира се, се предвижда и механизъм за разрешаване на спорове. И Виетнам вече има сериозен напредък в спазването на тези договорености. Наскоро ратифицира една от трите основни конвенции на МОД – е, това е число за колективното трудово договаряне. В, в момента в е, Законодателното събрание на Виетнам се разискват изменения и допълнения на трудовия кодекс на страната за привеждането му в съответствие с конвенциите на МОД. Що се отнася до възможността китайски стоки да проникват на европейския пазар по линия на отношенията с Виетнам, трябва да ви уверя, че строга, строги клаузи в, в спогодбата за проследяване на происхода на, на вноса, е, нарочна глава за митническо сътрудничество. Е, така че всяко преференциално отношение към виетнамския износ за Европейския съюз ще бъде регламентирано с оглед избягването на такива е, злоупотреби. Съответно е предвиден график е, е, за ратифициране от вьетнамска страна на останалите конвенции на МОД, е, изменение и допълнение на Трудовия кодекс и продължаващ диалог за правата на човек. И всички документи, които са на, на дневен ред, всички договорености изграждат една сериозна, широка основа за взаимоизгодно сътрудничество и партньорство. Разбира се, приложението на практика ще бъде от съществено значение. Новоизбраната председателка на Европейската комисия е, вече съобщи, е, че ще създаде пост е, главен пълномощник на Европейската комисия по изпълнението на външно-търговските договорености, което без съмнение ще способства за прилагането на тези договорености. И е, във всеки случай е, можем да кажем, че е на лице е една, една основа, една платформа за текущи контакти и оказване на положително въздействие върху Виетнам. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господа, представители на Европейската комисия. Получихме ценна допълнителна информация. Информирам колегите, че проектостановищата ще бъдат разпространени е, на вниманието на членовете на двете комисии своевременно. Крайният срок за изменение и допълнение от ваша страна е вторник, 11 е, ноември, 17 часа. Проектостановищата ще бъдат внесени за гласуване на 6-7 ноември в АФЕТ, в Комисията по външната политика. Така, стигаме до осмата точка от дневния ред. Никола, желаеш ли, ако искаш да, да се присъединиш към нас тук на трибуната?